мъдри думи, които всички трябва да си припомняме. Благодаря, господин Ван Орден. Добре дошли на колегите от Индийския парламент. Предстои да приключим разискванията за подготовката на заседанието на Европейския съвет. Давам думата на първия заместник председател Тимерманс. Uh, first... Благодаря. Нека да реагирам на някои от направените коментари. Първо за Гърция. Настоявам, че комисията ще продължи своите усилия да намери компромис, който е приемлив за всички. И основната ни цел е да не допуснем гражданите на Гърция да страдат повече. Онези от вас, които като господин Натал и госпожа Лепен твърдят, че са много големи приятели на гръцкия народ и а, смятат, че гръцкия народ трябва да излезе от еврото, а, трябва или да преобмислят позицията си за а, напускането на Гърция на еврото или трябва да промислят а, твърдението си, а, а, че са приятели на Гърция, защото мога да ви веря, че по-голямата част от гърците съвсем не искат да напускат еврозоната. Виждах коментари извън микрофони. Та или иначе, е, ако имам приятели като вас, честно казано, бих предпочел да имам само врагове. И друг е, го изявление, което ме изненада, бе, че господин Натал се оплака от факта, че неговите депутати не можаха да стигнат до Европейския парламент вчера поради стачка. Аз а, е, си мислех, че неговата партия прави всичко възможно, за да се разпусне Европейския парламент. Защо тогава толкова искат депутатите от неговата партия да стигнат до Европейския парламент? Или едното, или другото. Нека да не е, забравят е, британските ни е, колеги бъде, миналото си, което бе много по-отворено към света нека да наградим повече е, граници. втората точка миграцията. Или ще намерим европейско решение, или няма да намерим решение и ще продължим с сериозните проблеми, с които се сблъскваме днес. На това е. И мисля, че не може да се твърди, че ако се затворят границите така, че никой да не прекосява, това ще реши проблема е просто лъжа. Защото не може да се твърди, че решение подобно на австралийското е възможно. Не може а, да се сравняваме по географско положение с Австралия. И въобще, какво ще кажете на едно семейство, бягащо а, от война, в, войната в Сирия, бягащо от разрешение Дамаск? А, а, какво ще им кажете? Върнете си се, за да си е, умрете е, обратно в родната си страна. Е, какво ще кажете на страна като Йордания и така нататък? И също Европа трябва да намери решение основано на своите ценности, ако ние се сме готови да правим компромиси с ценностите си по тази тема, това означава, че сме готови да направим компромиси с ценностите си по всички теми, включително и в ущърп на своите граждани. Така че призовавам комисията да намери, призовавам съвета утре да намери решение, да намери по-добро решение и е, комисията ще поддържа своето предложение. Призовавам депутатите в Европейския парламент също да го подкрепят. Опитвали сме се да работим с доброволни схеми. Те не постигат резултати. Това е очевидно и е крайно време да се предприемат други схеми за това. Се радвам, че има много депутати, много членове на Европейския Европейския съвет, които са готови да се вземат с темата сериозно. Що се отнася до позицията на унгарското правителство, твърдящо, че има технически причини да се откаже от а, а, приложението на регламента от Дъблин, всъщност даже не е сигурно, че има а, временно преустановяване на приложението на регламента по технически причини. А, дали изобщо има такова преустановяване, трябва да се уточни. И ако има спешна ситуация. Например, ситуация, в която в Унгария прииждат множество иммигранти. Добре, има инструменти, с които можем да помогнем на Унгария, но просто да се затворят да не се допуска, допускат повече беженци е недопустимо. Такъв инструмент просто не съществува. Така че Унгария няма как да приложи подобен инструмент. Ще обсъдим темата в много големи подробности и с Унгария. И накрая, господин председател, искам да подчертая от името на комисията, че този Европейски съвет трябва да предприеме смели стъпки напред по въпроса за миграцията. Ако не вземем решение днес, ще загинат повече хора. Няма да можем да приложим правилата, няма да можем да прилагаме необходимите мерки, които трябва да обсъдим през юли. И комисията в лицето на своя ръководител Жан-Клод Юнкер ще призове съвета да поеме своята отговорност. Благодаря. А сега от името на съвета госпожа Калнина Лукашевица. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, заместник председатели на комисията. Благодаря ви за този дебат. Както вече казах, съветът търси намирането на балансирано дългосрочно решение. Разбирам, че Европейската комисия ще отстоява своето предложение, но съветът не е убеден, че това е най-добрият начин за разрешаване на проблемите и на причините, които са довели до тях. Уважаеми депутати, ако непрекъснато а, има наводнение някъде, трябва да се построи а, язовир, а не да се източва водата с кофи. Никой в съвета поставя под въпрос необходимостта да се помогне на онези, които действително се нуждаят от помощ. Никой не поставя под въпрос необходимостта от засилване на сътрудничеството за развитие. Никой не поставя под въпрос никакво сътрудничество с страните на происход и на транзит и че трябва да се противодейства на трафикантите. Но трябва да се намери най-доброто възможно решение, което да е дългосрочно и което действа на практика. Същевременно съветът винаги е готов да реагира. Ние работихме активно за прилагането на мерките, които бяха утвърдени през месец април, за да не се допусне загуба на човешки живот в Средиземно море. Беше отроен бюджета на Фронтекс. Държавите членки осигуриха технически средства за нуждите на Фронтекс и това допринесе за спасяване на човешки живот в Средиземно море и не допусна повторение на трагедията, която наблюдавахме през април. Съветът също реши да се задейства операция по спасяване в Средиземно море, както и да се засили сътрудничеството с страните на транзит. Съветът ще намери цялостно решение по въпросите на миграцията. Това е неговата цел. Относно Гърция, разбирам нетърпението на Европейския парламент. Ние всички гледаме с нетърпение към Гърция, Действително, ситуацията не е проста, но трябва да дадем възможност на Гърция да ни покаже, че е в състояние да предложи план за реформи, който да осъществи на практика. Срещата утре, надявам се, ще ни донесе добри новини. Никой не се дави а, само защото е паднал във водата, защото остава във водата дълго време. Ние трябва да извадим Гърция от водата. Консолидацията често е болезнена. От опита на моята страна бих могла да кажа, че хората ценят, оценяват, че са сложни решенията, на правителството. Това са трудни решения, които обаче трябва да гарантират стабилността и просперитета на страната. Затова ние се нуждаем от решения, а не от продължаваща агония и стагнация. Необходимо е да работим за изграждането на един единен Европейски съюз, който да е стабилен и с просперираща економика. Трябва да преодолеем препятствията, трябва да бъдем смели, да направим това, което е необходимо. Дневният ред на съвета включва важни въпроси, свързани с економическото управление в Европейския съюз. По доклада на петимата председатели, докладите по отделни страни, както и за укрепване на вътрешната и външна сигурност на Европейския съюз. Всичко това са взаимосвързани въпроси. Благодаря ви за днешното разискване. Искам да използвам тази възможност да ви благодаря най-сърдечно за плодотворното сътрудничество по време на 6 месеца на латвийското председателство. Имахме динамични дискусии, търсихме решения, преодоляхме много трудности и постигнахме консенсус по важни въпроси. Благодаря ви от сърце. Към следващото председателство на Люксембург и към Европейския съюз като цяло искам да си пожелаем по-добри 6 месеца, по-малко кризи и повече благоденствия. Председателят, благодаря. Парламентът също би искал да благодари на председателството на съвета за отличното сътрудничество през последните 6 месеца. С това приключваме разискването по тази тема. Да, continuăm, uh, continuăm ședința. Председателят. Продължаваме. Продължаваме работа по дневния. Но преди да пристъпим към работа, ще дам думата на господин Глезус за процедурна бележка. Имате думата. Благодаря ви. Нямам процедурна бележка, господин председател. Исках да се изкажа по предходната точка. Исках да се изкажа, но не ми бе дадена думата. Погледнах ви, привлякох вниманието ви и бе ми казано, че ще мога да се изкажа, но не ми бе дадена думата. Какво да правим сега? Председателят, доколкото знам, Проблемът е, че дебатът по предходната точка е бил възможност за изказване на представители на политическите групи и по-точно на председателите. Не е имало възможност за изказване на други колеги. Можете да се изкажете сега. Да, можете да се изкажете сега. Благодаря, господин председател. Исках да задам въпрос на всичките си колеги. Мисля, че този въпрос е актуален. Искаме ли да спазваме принципите на демокрацията? Искаме ли да се съобразим с волята на цял един народ. Гръцкият народ даде своя глас за настоящото правителство, с което ясно заяви, че не иска повече бюджетни съкръщения, че иска да поеме бъдещето си в свои ръце, че не иска да е под диктата на кредиторите. Ще зачетем ли волята на гръцкия народ? Ще зачитаме ли в бъдеще волята на който и да е друг народ? Гръцкият народ ясно заяви, че иска да поеме бъдещето си в свои ръце. Право, което кредиторите не му дадоха. Не искаме да подкопаваме меморандума. Разбира се, че ще платим дълговете си. Предстои ми след 20 дни да напусна Европейския парламент. Затова искам преди да напусна да ви призовам да си отговорите на въпроса, който зададох. Мисля, че този въпрос ще продължи да ви преследва и след като напусна парламента. Благодаря на господин Глезос. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на господин